Сега функционира ли системата за превод? Всичко е нормално. Добре. Продължаваме. Добре дошли. Вчера казах, че вчера поради изключването на електричеството трябваше да си отложим работата с секретариатът. Ще видим какво да направим. Може би ще успеем да свършим работата по време на пленарното заседание в Страсбург другата седмица. Ще се свържем с координаторите. Сега нека да използваме максимално единия час, който имаме на разположение с главния прокурор и министър на правосъдието по въпросите на сътрудничество между Европейския съюз и САЩ. А, за нас е чест той да е в, предкомисията по граждански права. Както казах, той е главен прокурор и министър на а, правосъдието. С него е и предпосланника на Арто Съединените щати и служители, които приветстваме с добре дошли. Очакваме да чуем становището и позицията на господин Ерик Холдър по въпросите на диалога между Европейския съюз и САЩ по съдебни въпроси. Изключително важен въпрос, изключително важна област за Европейския парламент в този мандат и по-специално за нашата комисия по граждански свободи, която работи по няколко изключително важни въпроса, в това число преговорите по данните, по резервационните данни за пътниците и, връзки, и защитата на личните данни. Също така е хубаво да се направи преглед е, на споразуменията, по които се води, водят преговори от години, прияти през 2003 година, ратифицирани през 2009 година и влезли в сила от 2010 година. Споразумението между САЩ и Европейския съюз за взаимна съдебна помощ е, и екстрадиция ще имаме възможност е, да обсъдим тенденциите и всички въпроси, свързани с тези много важни споразумения, особено, що се отнася до банковата информация, данните от е, банковите преводи и взаимната съдебна помощ и процедури при екстрадиция. Предлагам ви да направим така, че да оползотворим максимално времето, с което разполагаме, да дадем думата на господин Холдър за 10 на минути, след което ще е, има възможност координаторите е, да се изкажат, е, да коментират, да зададат въпроси в рамките на две минути. След това ще дадем възможност на господин Холдър да отговори. И след това втори кръг е, за депутати, които желаят да кажат нещо във връзка с обсъжданите въпроси. Те ще имат по една минута бих ви предложил нези, които има желание да се изкажат, да ни покажат, да дадат знак. И така, по две минути за координаторите и след това по една минута за депутатите. Няма, друг, няма друга възможност, като имаме предвид натварената програма на господин Ерик Холдър. Заповядайте, имате думата, за да започнем. Добро утро. Благодаря, господин председател. За мен е чест да се обърна и да говоря пред уважаемите членове на тази да предвид е, общите ни отговорности. В моята битност е, съм имал възможност да работя в тясно сътрудничество с вас, заедно с Европейската комисия, съвета и с министри на правосъдието на Европейския съюз. Отношенията на щатите с Европейския съюз в сферата на правоприлагането е един от най-големите ми приоритети. Аз участвам на заседанията на министрите на правосъдието в два пъти в годината ще бъдем и домакини на съвещанието на министрите в Вашингтон в, в, през ноември. През тези години ние сме се опитвали да защитим бъдещата си а, сигурност. А, ние сме ангажирани с, с тази работа, именно тази ангажираност ме води тук пред вас. От името на президента Обама и американския народ искам да ви благодаря за това, че ме поканихте и ме приветствахте тук в този този красив град. Аз съм уверен, че това ще бъде една възможност за бъдещето ни е, международно сътрудничество. Подчертавам, че когато работим заедно за общата кауза с, с взаимно уважение и реципрочност, ще успеем да изградим един по-сигурен свят. Ние сме успели да разбием международни престъпни мрежи, глобални схеми за измама. Ние също така постигнахме значителен успех в борбата срещу киберпространството, експлуатирането на деца и също така подкрепяме гражданските свободи и правовия ред защита и защищаваме правата на, личното, на личната свобода и защитата на личните данни. Ние си сътрудничим в борбата срещу тероризма и а, престъпността, организираната престъпност, като същевременно защищаваме личните данни. Има няколко споразумения, споразумението за Европол, Евроюст и за международна помощ, която даде възможност 55 пет международни екстрадиции. Тези три споразумения дадоха възможност за обмен на информация във връзка с стотици разследвания, които помагат да се защитят гражданите на Европейския съюз и на Съединените щати, като същевременно се защищава и закриля а, правото им на, лична, а, на лични данни. А, Нямам данни а, за а, нито едно нарушение на данните, личните данни. Трябва да работим по реалните факти, а не по хипотези. Сега да ви кажа какво се прави, работейки с Евроюст и Европол, правоприлагащите институции в Европа и в Штатите неодавна успяха успяха да разбият един кръг от детска порнография. Това а, беше едно, все, едно голямо разследване с 20 обвинени. А, ние спасихме 50 деца. Участваха пет държави и предотвратихме едно от най-ужасните престъпления. Това беше наистина едно от въздействията на нашите, един от резултатите на нашите усилия в борбата срещу тероризма. Миналата седмица отбелязахме 10 годишнината от най-ужасната терористична атака 11 септември 2001, 2001 година. Близо 3000 души бяха безсмислено и трагично убити. Сред жертвите имаше редица европейски граждани от Франция, Германия, Ирландия, Италия, Литва, Холандия, Португалия, Полша, Румъния, Испания, Швеция, Обединеното кралство и Белгия. След атаката в, в, през септември 2001 година нашата държава, нашата нация се обедини за да работим като съюзници а, и да поемем историческия си ангажимент към историята и към общите ни цели като непосредствена реакция на 11 септември бяха споразуменията, които показват на света нашето партньорство в сферата на сигурността, както и нашата решимост заедно да се борим срещу тероризма. Ние бяхме, получихме напомняния в Лондон, в Испания, в Камбоджа. Заплахите са реални, те изискват нашето внимание и засилено сътрудничество. Ние имаме възможност пред нас да работим заедно, да се борим срещу престъпността и тероризма, но и да защитим гражданските свободи, свободи и личните данни. Ние можем да направим това, като защитим по-добре личните данни чрез Евроюст, Европол и чрез съвместните споразумения по целия спектър на правоприлагането в Штатите и в държавите членки на Европейския Европейския съюз. Аз трябва да подчертая, че подобен обмен на данни е обект на защита на данните и няма данни за нарушаване на тези гаранции. Но сега имаме шанс да засилим тези гаранции с едно ново споразумение, което ще даде повече гаранции за нашите граждани. Това може би е амбициозно и сложно начинание. В известен смисъл това е така, защото то излиза извън програмите за борба срещу а, тер, тероризма от рода на споразумението за данните на пътниците по самолетите. Но ние вече сме договорили разпоредби в други споразумения, които са както изпълними, така и ефективни. И а, аз разбира се не мога да обсъждам а, а, състоянието на сегашните преговори, които се водят, но искам да ви уверя, че и от двете страни на Атлантическия океан се работи много усилено. имаше 9 срещи с много часове работа и много важни въпроси вече са на път да бъдат напълно разрешени. Работим за консенсус. Искам да говоря за някои от проблемите. Първо, макар, че ние можем да се радваме за общите ценнове, ценности, трябва да отчетем, че има значителни разлики в структурите между Штатите и Европа. А, може, не можем да налагаме конкретните аспекти на правната ни система един на друг. Трябва да отчетем всяка от нашите системи и да защити гражданските свободи, включително личните данни. Ефективно, но по наш собствен начин. Именно това е взаимното признаване, което е било на е, нарушавано в миналото, а вместо да се създават списъци на правилата, които съществуват в съответните държави, общата ни загриженост би трябвало да бъде общата ефективност на всички съществуващи процедури. Това означава, че трябва да се приеме, че различната история може да доведе до различна правна рамка, макар че се защищават едни и същи общи ценности. Е, защитата на данните в, е, в е, Штатите и в Европа и споровете по този въпрос са предимно академични. Държавите членки на Европейския съюз и Съединените щати успешно са разменили данни в продължение на десетилетия. Ние трябва да откроим общите елементи в режимите за личните данни във връзка с правилното и неправилното използване на информацията и осигуряването на прозрачност в нашите операции. Например, в Съединените щати нашия закон за свободата на информация дава възможност на всички а, граждани да имат право да получат информацията, която правителството има за тях. Естествено, може да се забрани достъп до някои а, данни, особено в връзка с наказателни дела. Но прозрачността може да бъде приоритет без да се искам също така да отбележа, че чрез нашите а, чрез нашите закони, закононарушителите последователно се наказват а, на базата на доказателствата, събрани чрез правната помощ. да а, получаваме тези резултати, като същевременно защищаваме личните данни на нашите граждани. Това е, а, се дължи на строгата закрила на личните данни на нашите граждани, но аз мисля, че тази, този ангажимент е, е по-дълбок отколкото правилата. Той просто дефинира принципите а, ни и това, което ние сме. Искам да подчертая колко са, ценни, колко са важни тези ценности за президента Обама и за мен лично не, иначе нямаше да бъда тук пред вас нямаше да бъда а, министър на правосъдието, ако не се борехме за равенство и равни възможности на всички. А, в Съединените щати тези ценности, тези ценности се уважават високо. Съединените щати гордо стоят с вас. Америка защищава а, гражданите от намесата на правителството. Това е залегнало в нашата конституция. Има а, проверки и а, а, а, има защита срещу самоинкриминиране. А, а, правото на лична свобода е конституционно измерение в Съединените щати. Повече от две столетия американците се борят за това. Това не е само конституционна история. Това е духа, който ни ръководи в защитата на личните данни в щатите. И в нашата дискусия просто имайте предвид, че Америка не само разбира вашата загриженост за защитата на личната свобода, ние споделяме всичко това. А, ние имаме обаче други а, независими механизми за надзор, които преследват същата цел. Е, нарушението на личната свобода е обект на наказателни дела. Това става и във всички държави между 2009 и 2010 година. 19 лица бяха осъдени за достъп до лични данни, за злоупотреба с лични данни. Имаме служби за защита на личните данни във всички институции и това трябва да се има предвид при разработването на нови политики с цел а, силната защита, която е наистина на най-високо равнище. А, има отчетност в, нашата, в нашето правителство. Непрекъснато се извършват проучвания, за да се отговори на изискванията. Необходимо е да се обсъди това. Противно на създалите се впечатления в Европейския съюз, например подслушването на телефони. Штатите имат най-строгите правила в Съединените щати. Прилага се също така закрила за други форми на лична информация, ДНК тестове, данъчна информация и така нататък. Нашите закони с, имат сравнима закрила, предоставят сравнима закрила, така че Експертите ни след внимателно обсъждане в продължение на 3 години стигнаха до заключението, че Съединените щати и, и Европейския съюз имат значими, важни аспекти общи аспекти в защитата на личните данни. И на тази основа, на базата на успешните споразумения, Штатите и а, Европейския съюз се ангажират а, с а, закрилата на личните данни. А, преговорите продължават и аз съм уверен, че нашия ангажимент ще остане не по-малко силен и ние ще бъдем в състояние да черпим от опита си с, с съществуващите споразумения, за да може да се постигне едно споразумение за бъдещето, независимо от това какво е предизвикателството, независимо от пречките и времето, което ще бъде необходимо, за постигане на споразумението. Ние винаги сме партньори, ние сме обединени от общите ни ценности, общите ни отговорности да защитим сигурността и личните данни на нашите граждани и да изградим един по-мирен свят. Това е предизвикателството и нека отново да а, направим не само онова, което е необходимо, но онова, което е правилно. Благодаря, че ме изслушахте. Сега аз ще изслушам вас с удоволствие и с удоволствие ще отговоря на въпросите, които имате. Благодарим и ние на вас, господин Холдър за това, което казахте. Много добре казахте, че имаме общи ценности и, и, и ние и вие държим много да, да направим така, че да бъдат защитени личните данни на гражданите. Това е сериозен ангажимент на Европейския парламент и особено на а, нашата парламентарна комисия по граждански права. Така че ние отделяме много време за изпълнението на споразуменията, които договаряме, които изпълняваме. Сигурно знаете, че беше създадена една работна група след 2009 година, която да следи изпълнението на споразумението за съдебно сътрудничество и екстрадиция. Сега има съвместни изследователски екипи, които работят по банковите преводи. Има и много други аспекти, които ще бъдат обсъдени по време на първия кръг. Напомням ви, по две минути на всеки първи кръг за координаторите. Всяка политическа група ще получи думата. След това ще има още един кръг за индивидуални депутати, когато всеки ще има по една минута. Призовавам ви настоятелно да спазвате ограничението във времето, тъй като програмата на господин Ерик е много натварена. Господин Вебер. Уважаеми господин Холдер, министър на правосъдието. За секунда само, казва председателя. Перфект. Ще дам слушалките си на господин министъра. Да, това е добро, добър пример за трансатлантическо сътрудничество. Okay. Ein herzliches Willkommen. Ich glaube, es ist uns allen eine Freude, dass wir den... Започвам отново обращението си с е, поздрав и пожелание за добре дошъл. Искам да ви подчертая, че наистина в цяла Европа отбелязахме ужасяващите събития, случили се на 11 септември преди 10 години. Това бе атентат, това бе покушение срещу всички нас, срещу нашият начин на живот, срещу начинът ни да разбираме живота. От името на Народната партия искам да поднеса благодарността си към Средните щати за сътрудничеството, за съдействието. Разбира се, че разчитаме и ще разчитаме на тяхната помощ в борбата срещу тероризма. Искам да поставя няколко въпроса. Първият е регистърът на данни за пътниците ПНР. Искаме да има осигурена правна защита на нашите граждани. Те да бъдат юридически обезпечени това е нашето желание и то е разбираемо, защото Лисабонският договор разписва нови граждански и основни права. В резултат на това юридическите служби ни съветват да предоговорим съществуващото в момента споразумение, което бе сключено преди влизането в сила на Лисабонския договор. Молим ви, значи, да разберете нашата позиция и това, кое налага желанието ни да предоговорим споразумението. Сега по въпроса за опазването на личните данни, което също подлежи на договаряне безспорно е необходимо и ще бъде още по-необходимо в идните години, тъй като международната престъпна мрежа става все по-международна, все по-глобална. Ако успеем да сключим трансатлантическо споразумение в тази област, това ще бъде изключително постижение, защото тези трансатлантически норми ще се превърнат в глобални норми на поведение вие също смятам, че трябва да го схванете като изключителен случай, който се предоставя пред изграждането на една киберсигурност. Каква е вашата позиция, бих искал да ви запитам. Смятате ли, че трябва да сме по-ангажирани и какви са приоритетите в борбата против киберзаплахата? Благодаря. Госпожа Кармен Ромеро Лопес, благодаря. От името на социалистите искам да изразя нашата солидарност с американския народ за атентатите от 11 септември, за жертвите на тези атентати. И искам да подчертая значимостта на нашите правни двустранни споразумения, които имат изключително значение за общата ни работа. При все това, вярно е също така, вярно е също така, че има имаме различни становища за това какво означава лична сфера. И този подход е бил различен по време на цялата ни история. И когато господин главния прокурор или господин министра на правосъдието, който днес е сред нас, когато казва, че не разбира нашият подход за опазване на личната сфера, правото на лична сфера, искам да подчертая, че това съвсем не е така и да обясня на какво се дължи. По време на моето посещение в Средните щати останах с впечатлението, че правото на опазване на личната сфера за американците е едно обословено условно право докато в Европа това подлежи на гаранция от страна на държавните организации, които са на първо място защитници на върховенството на закона. Ето на това се дължи разликата в а, нашата позиция. Това трябва да хармонизираме престъпленията от типа на трафик с човешки същества или насилие срещу жените все още нямат международно определение. В Европа няма общ главен прокурор няма обща наказателна правна система. Това са наказателните правни системи на 27-те държави членки. Но общият подход е свързан с процесуалните гаранции, с опазването на гражданските права. И именно тук бихме могли да се изравним с американците, защото в противен случай бихме се надбягвали, бихме се догонвали непрекъснато. Все още има разлика в това как американският народ схваща борбата си срещу тероризма. Докато има докато има механизъм, по който се съхраняват в продължение на дълги години финансови и други лични данни и характеристики, докато има такъв един подход, няма да можем да се разберем. Благодаря. Вебер. Much, Госпожа Вебер от името на либералите. Благодаря, господин председател. Позволете ми да приветствам с добре дошъл господин министра в нашата комисия. Много се радвам, че сте тук. Искам да ви уверя, че ние определено споделяме вашата решимост за борба срещу тероризма и организираната престъпност. В тази връзка се радвам, че има добро сътрудничество между Европейския съюз и САЩ, Европейския съюз и Европол, е, Евроюст. Това са а, рамките на сътрудничество, които бихме искали да се а, засилят. Разбира се, има и различия по отношение на смисъла на защита на личните данни, защита на личната неприкосновеност. Позволете ми да не се съглася с вас, че акцента трябва да бъде само върху реалността и да не се занимаваме с хипотези, защото цялата философия на защита на правата на човека и гражданските свободи се основава именно на това да се избягват грешки и злоупотреба при тълкуването на законодателството. Ето защо в този момент ние, разбира се, сме по-предпазливи, тъй като имаме някои съмнения за споразумението за прехвърляне на данни, SWIFT. Не искаме да се прехвърлят цели масиви данни, а по-скоро индивидуални данни. Не се очудвам, че преговорите за данните на пътниците и защитата на данниците и двустранните споразумения не са достигнали до толкова напреднал етап. Напълно уважавам факта, че вие трябва да правите това, което според вас е най-доброто за американските граждани. От друга страна, ние трябва да отправяме своите оплаквания към Европейската комисия. Те са нашите представители на Европа и те са също така и партньор в а, процеса на преговори. Ето защо позволете ми да ви задам един въпрос, свързан с мандата ви. Бихте ли ни казали дали е възможно възоснова на закона за патриотизма американските власти да имат достъп до лични данни, които се съхраняват в американски фирми, чии, чието седалище е в Съединените щати? Второ, по стратегията като цяло не съм доволна от а, непрецизността на някои формулировки. За мен не е ясно какво означава а, а, документа за сигурност. Какви са гаранциите при за грешки срещ, при тълкуването и изпълнението. Господин Албрехт, благодаря, господин министър. Много се радвам, че сте тук и че имаме възможност да продължим диалога с партньорите в САЩ, било когато вие сте тук, било когато ние сме там. Също така много се много бих искал повече представители на Конгреса да идват тук да разговаряме, защото в исторически моменти, а през последните 10 години може да се каже, че беше исторически е, момент, тъй като е, преживяхме подобни е, сътресения с тероризма, организираната престъпност. Споделяме вашите ангажименти в тази област – и моментът е исторически, защото си сътрудничихме много добре, както подчертахте. има много споразумения, които бяха постигнати. Искаме да постигнем много общи цели и към които ще продължаваме да се стремим в бъдеще независимо от трудностите в процеса на преговори, тъй като защита на личните данни, правилата за сигурност и така нататък. Аз мисля, че ние в момента се намираме в исторически момент, защото можем да разработим общи стандарти и правила в процеса на сътрудничество. А това е изключително важно за нашите граждани. Аз мисля, че историята показва на европейските граждани, че е необходимо да се изграждат гаранции, що се отнася до основните права и е, възпиращите и проверяващи механизми е, между гражданите и органите на властта. И е, когато отчетем ситуацията в света, е очевидно, че имаме общи предизвикателства, тъй като нашите ценности не се споделят от е, всички. Ето защо общите ценности, които споделяме, трябва да бъдат е, укрепени, като из... постигнем нови споразумения. Като докладчик в парламента, аз ви призовавам да работите с нас, да изградим, да приемем споразумение за трансатлантическа законодателна рамка, за, за, за да се приемат общи стандарти. Това е задължително с оглед на глобалните предизвикателства. Благодаря. Сега ще дадем думата на господин Холдър да каже няколко думи съвсем накратко. Водих си бележки както и другите ми колеги. Аз ще им дам, възмож... ще дам възможност на колегите да вземат думата. Благодаря ви е, за съчувствието, което изразихте за ужасите, за ужаса преживен на 11 е, септември. Е, като че ли в някои въпроси се казва, че личните данни са нещо по-различно, отколкото в Европа. Е, мисля, че понятието е едно и също. Онези, които са наши противници, билите терористи или други, не зачитат нашите граници и не можем да допуснем различията, които съществуват в рамките на нашите граници, различия по отношение на дефиниции, които понякога са от чисто техническо естество, да ни а, отдалечават от а, а, общите ни ценности. Както казах в уводните си бележки, ние ценим а, личните данни в Съединените щати, може би ги защитаваме по различен начин, но мисля, че трябва да обръщаме внимание не толкова на механизмите, колкото на резултатите и реалността. Ето защо мисля, че в това отношение Съединените щати и Европейския съюз са много по-близко един до друг, отколкото някои смятат. По отношение на данните за пътниците и регистъра, Съединените щати направиха значителни отстъпки прие се един текст, който е много по-категоричен текст, който предвижда по-голяма защита при боравене с регистра на данните за пътниците. Искам да добавя, че нашето желание е да се постигне споразумение. Ние съвсем не смятаме, че Съединените щати имат отговори на всички въпроси. Ние е, сме напълно отворени и нашия подход е като към партньори. Разбира се, има различия в мнението. Разбира се, понякога Европейския съюз е, излиза с по-добри идеи, но трябва пък е, да признаем, че понякога идеите на Съединените щати може да са по-добри. И аз се надявам, че ще има откровена размяна на мнения между партньори, исторически партньори. В резултат на тези преговори да постигнем е, споразумение, което да съответства на това, което е ценно и за двете страни, въпреки че никоя страна няма да получи абсолютно всичко от това, което иска, но в крайна сметка да направим това, което е необходимо, за да защитим своите граждани от онези, които не зачитат нашите граждани, не зачитат океаните, които ни разделят и които са готови да навредят на нашите граждани. Председателят благодаря, господин министр, за краткият и изразителен отговор. Следващият кръг, но ви призовавам не повече от минута, няма да има отстъпки. Започва господин Фос от НП. Благодаря. И аз благодаря на господин министра за неговото посещение. Изключително полезен е този обмен, поддържа връзките между нас. Казаха вече преждоговорившите много от това, което аз исках да застъпя, така че само два конкретни въпроса ще повдигна. Благодаря на посланник Кенеди и неговия екип – в работата по споразумението за регистъра на данните на пътниците. Тук бихме могли да напреднем, ако започнем работа вече по приложното поле. Възникнаха затруднения, когато се опитахме да уточним юридическите определения и може би имаме нужда от едно правно въображение, малко по-развихрено, за да стигнем до конкретно споразумение. Но по въпроса за задържанията в Берлин на заподозрени в терористични действия, смятам, че бихме могли да стъпим на този факт и заедно да определим норми, които да регулират интернет, киберпространството. Благодаря. Благодаря, господин председател. През 2006 и 2007 година Имаше един, е, една временна комисия, която, говореше, е, която се занимаваше с, с полетите от Съединените щати, а, кой, съдър... кой пази данните, кога те се заличават. А, имаше председател, господин Алмасри, Алмер Хара, то беше един случай от Канада. Как можете да гарантирате, че с данните, които се събират за пътниците, това няма да се случи, както се случи по време на администрацията на президента Буш. Как може пакистанците или Мосад да получи достъп до тези данни? На този момент, в този момент ние се опитваме да се справяме с международния тероризъм и организираната престъпност. Същевременно обаче трябва да защитим личните данни на отделни лица. И аз мисля, че тези неща бяха неприемливи. Благодаря, че сте тук. Вие изброихте няколко терористични атаки 11 септември, Лондон, Мадрид. Е, споменахте е, Буджа, аз мислех, че ще цитирате и Норвегия. това са съвсем различни събития. Ние отдадохме почет на жертвите на 11 септември. Мотивите са различни. Ислямофобия, и а, други фактори, макар че ние се ангажираме да се борим с тези атаки, а, това не ни пречи да ги помним. Имам три практически въпроса. Не смятате ли, че е незаконно да се подслушват е, неамерикански граждани? Смятате ли, че е справедливо? Второ, смятате ли вие, че закона за личната данни трябва да се разшири и да обхване чужди граждани? И трето, смятате ли, че има начин да се защищават е, правата на а, държави като моята а, да не се предават данни в държави, в които не е премахнато смъртното наказание. На неодавнаща среща на а, тази комисия беше казано, че глобални фирми в седалище, както в държава членка на Европейския съюз и Съединените щати, може да имат противоречиви задължения за разкриване и неразкриване на лични данни. Ако възникне такъв конфликт, кое задължение има предимство? Съдължението и отговорността пред Съединените щати или Европейския съюз? Второ, мисля, че правилно си спомням, че федералният закон защитава личната, личните данни на американски граждани, но не и на неамерикански граждани, т.е. граждани на Европейски съюз. По-нататък. Въпреки, че личните данни се защитават в споразумението за прехвърляне на данни, тези споразумения нямат силата на закон. Следователно, не се прилагат на практика. Господин Яколино има думата. Благодаря. Господин председател. И аз желая добре дошъл на господин Холдер, с който всъщност наскоро се срещнах в Вашингтон по време на тази ни среща, именно това обсъдихме, различията в нашия подход. В момента в парламента обсъждаме на първо четене доклада за организираната престъпност, защото именно това целим да уеднаквим подхода си и така да нанесем по-силен удар. Занимават ни въпроси като проследяемостта на финансовите операции. Това ще ни позволи да борим по-успешно отвличанията, например, и всякакъв друг вид е, презгранични престъпления. Как смятате, че бихме могли да си сътрудничим Евросъюз, Съединени щати, за да може организираната престъпност да бъде преборена? Благодаря. Господин министър, казва Масип Идалго, искам да ви кажа, че аз познавах вашия предшественик Робърт Кенеди и от тогава много се интересувам от американска политика. Днес три пъти споменахте президента Обама. Докато вие успявате да съхранявате духа Обама, който възпламени страсти тук в Европа, няма да има никакви трудности, защото духът на Обама е нашият европейски дух. И ако продължите да преодолявате препятствията в Конгреса и препятствията в вашето общество, духът на Обама и европейския дух ще бъдат победители. Благодаря, госпожа Бесерил от името на НП. Е, Благодаря. Преди няколко дена отбелязахме паметта, почетохме паметта на жертвите на атентатите на 11 септември, на всички паднали в защита на свободата. Наистина е много трудно да се намери равновесие между сигурност и свобода. Но по моето скромно мнение на жертва на тероризма, искам да ви кажа, че най-свещеното, най-святото право, което имаме всички ние, е правото на живот. И това трябва да ни занимава. Това трябва да бъде нашата първа грижа. Искам в този смисъл да подчертая, че по време на последното си посещение в Средните щати се срещнах с прокурори от Нью Йорк, които подчертаха колко им е трудно всъщност да разговарят с нас, защото не знаят кой е техният колега, кой заема същия пост на който те работят. За това искам да попитам как стои въпроса с опазването правата на жертвите в Америка. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин министър за това, че прие нашата покана. Много обосновано говорихме за тероризма, организираната престъпност. Не споменахме думата мафия, която е част от организираната престъпност и вие знаете много добре какво означава тя в САЩ. Моят въпрос към вас е преди 20 на 30 на години сътрудничеството с Американското Министерство на правосъдието съществяваше от а, италиански съди Борсалино и други. Резултатите бяха впечатляващи. Бихте ли ни казали как стоят нещата днес и какво правите за мафията и организираната престъпност, които, е, чиято ръка се усеща все повече навсякъде. Най-напред. Разговорите, които водя с е, вашата уважавана аудитория, не са много по-различни от е, разговорите, които водя в Американския конгрес, макар че въпросите ви са доста по-целенасочени и доста по-трудни. По някои от въпросите ще дам думата на господин посланника, що се отнася до извънредните прехвърляния. Имате предвид 2006 година и позицията на Съединените щати в сравнение с позицията на президента Буш. Ние в е, променихме сериозно нещата в администрацията на Буш по отношение на някои от използваните методи. Казахме съвсем открито, че Съединените щати са допуснали грешки. Е, и поведението им не съответства на най-добрите ценности. Администрацията на Обама положи усилия да закрие базата в Гуантанамо. Почертахме, че някои от използваните методи са представлявали изтезания и няма да бъдат вече прилагани. Следователно, мисля, че има разлика между това, което се случва в миналото и това, което според нас е приемливо в новата администрация. По въпроса за Осло и дали това е резултат от исламофобия. Аз мисля, че това е... В борбата срещу тероризма никога не бива да забравяме нещо. В Съединените щати Министерство на правосъдието полага огромни усилия да води диалог с ислямските общности, за да се почувстват част от нацията. Мисиоманите в Съединените щати много ни помагат в борбата срещу тероризма. Тероризмът не е нещо, което е свързано само с определена религия. Ислямът е велика религия. Някои има такива, които и не се колебаят да използват тази велика религия за престъпни цели. И в историята има и други примери на използване на религия за други цели. И това, което се случва днес, не е кой знае колко по-различно. Що се отнася Опитам се да си проща записките що се отнася до смъртното наказание и личните данни. В Съединените щати, когато се опитваме да екстрадираме лице от страна, в която няма смъртно наказание, за страна, в която има, много често направо във всички случаи, ако една страна повдигне този въпрос, ние казваме, че това лице ще бъде екстрадирано в Съединените щати, но няма да. Но, но спрямо него няма да бъде изпълнено смъртното наказание. Разбираме, че има разлика между Съединените щати и други страни в, в това отношение. Говорим за борбата срещу организираната престъпност. Пред няколко седмици обявихме нова политика в областта на международна организираната престъпност. С други членове на администрацията по време на заседанието казахме, че борбата с тероризмът отнема голяма част от усилията и времето ни. Не е не забравяме, че организираната престъпност е приоритет за Съединените щати. Аз приветствам казаното за духът на президента Обама и Робърт Кенеди. Един от най-великите ми предшественици като главен прокурор и министър на правосъдието е, в е, моят кабинет са окачени няколко негови портрета. Аз се надявам, че ние ръководим е, Министерството по начин, който е съвместим с начина по който той го управлявал. И аз се надявам, че президентът Обама съответства на президента Кеннеди на президента Джонсън. И възникна въпрос за баланс между свободата и сигурността. Аз не смятам, че има напрежение между нашите ценности, между това, което ни е скъпо по отношение на свободата и защитата на гражданите и сигурността. И има, е, възможно е да защитим е, нашите граждани, да защитим своите ценности. Не смятам, че има такова напрежение. Много хора обръщат внимание на това напрежение. Правиха го в предишната администрация, но това не е становище, което се застъпва в тази администрация. Ние можем да бъдем свободни хора, които защитават ценностите, които са ни скъпи и заедно с това да гарантираме сигурността на гражданите си. Що се отнася до изпълнението на споразумението за регистра на данните за пътниците, това е въпрос, по който ще дам думата на посланника. Благодаря ви. Съвсем накратко. Господин Вос, вие попитахте за това докъде сте стигнал, в какво състояние, на какъв етап се намира този регистр. Наши главен преговарящ заместник главния секретар на Министерството на вътрешната сигурност ще бъде в Брюксел тук, за да се работи по този въпрос. Свърши се много работа, преговаряме отдавна. Преговорите започнаха в края на миналата година, така че разговорите продължават. Все още не сме на етапа на изпълнение, но искам да благодаря на вас и на много други членове на вашата парламентарна комисия, които положиха огромни усилия. Много от вас посетиха Вашингтон, за да научат повече за процеса за регистра на данните на пътниците, да видят как работи нашия център и за... сме ви благодарни. Прости обаче още много работа. Ще дам думата на моя колега и бивш студент, който ще се занимае с въпроса за личните данни. Благодаря, господин посланник. Благодаря още веднъж за възможността да се срещнем. А когато се срещаме на заседанията, разбира се, ние разглеждаме редица въпроси, които бяха повдигнати и днес, но искам да засегна някой от тях съвсем накратко. По въпроса за закона за личните данни, ние отчитаме, че се създават проблеми на първо четене на този закон. Вие сигурно сте чули преди, че че на практическо равнище, на действително равнище, не се дискриминира между граждани на Съединените щати и граждани на Европейския съюз във връзка с прилагането на законите, защото закона за личните данни не се отнася до личните данни дори на гражданите на Съединените щати, така че тук няма дискриминаторен ефект ефект по отношение на гражданите, на а, е, САЩ. Закона обаче за е, данните е, се отнася както за гражданите на Съединените щати, така и на гражданите на Европейския съюз. Няма дискриминация по въпроса за достъпа до интернет и до данните в интернет. Мисля, че е важно да се подчертая тук, че няма разлика в подхода, който се приема от Съединените Съединените щати и подхода на всяка държава. Всъщност чухме тук, че се говори за закона за патриотизма. Мисля, че тук не се разбират нещата. Всеки има право да получи данни в съответната си а, институция по въпроса за закона за киберпрестъпленията а, би трябвало да има достъп до данните. Много държави, членки на Европейския съюз, вземат една много по-агресивна позиция, включително а, доставчика на интернет услуги понякога трябва да предоставят данни. Аз тук мисля, че трябва да е много ясно и на нас, и на нашите граждани, какви са нашите възможности и да се знае, че няма разлика между Съединените щати и Европейския съюз. Господин министр говореше за подслушванията всъщност граждани на САЩ, идвайки в Европейския съюз, вероятно са изложени много повече на електронен надзор, отколкото граждани на Европейския съюз. Но трябва да се настоява ние всички да защищаваме личните си данни, всеки по свой начин и да участваме в преговори държавите. И последно, господин министър, за разходите за компенсирането на жертвите. Това е нещо, по което ние работим в щатите, Винаги се отчита необходимостта да се държат хората отговорни за извършените престъпления и недостатъчно внимание се обръща на жертвите на тези престъпления. Сега сме въвели редица системи, които са предназначени, които да, да отчитат не само финансовите резултати а, и въздействието върху жертвите на престъпленията. Ние сме въвели механизми, които да а, уредят положението на хора, които са пострадали от ужаса на 11 септември. Има финансови механизми за овъзмездяването на онези, които са реагирали първи. Ние трябва да разберем, че ако искаме ефективно да прилагаме законите, трябва да работим в полза не само на оне... Е, трябва да, да решим проблемите не само с извършителите на престъпленията, но и с техните жертви. Председателя, благодаря. Благодаря много, е, господин министр. Най-сърдечно ви благодарим за вашите изказвания. И мисля, че е съвсем очевидно. Ние осъзнаваме, че нашите правни системи са различни. Ред редица обсъждания са, по, са посветени на това. Но не по-малко ясно е, че ние имаме обща решимост да се борим с тероризма и имаме решимост да направим всичко, което е необходимо за жертвите на терористичните е, атаки в Штатите, в Мадрид и навсякъде. Ние би трябвало да работим за нашите правни системи, за да може да постигнем общите ни цели. Така че наистина ви благодарим за този израз на добра воля. Е сега последни съобщения. Ние ще се опитаме да наваксаме работата си по време на пленарното заседание, заседание в Страсбург, включително двустранния трансатлантически диалог ще има заседание на експертите на Европейския съюз, което ще бъде свикано на 27 септември в Брюксел, за да се работи по очертаните въпроси, взаимно помощ в правните аспекти, в банковите транзакции. Благодаря ви, господин министр, за това, че бяхте тук. Наистина сме ви много благодарни.